todos. Vamos dar início à sessão. A agenda, o ponto 1 da, da, da sessão. Dobro den. А, първо дневния ред. Да смятаме, че дневния ред е прият. Да, няма забележки. дневния ред е прият. Е, има превод на всички езици, освен на малтийски. Сега, е, какво става с е, триалогът? Добро утро, госпожо председател, колеги. Да ви кажа накратко за какво става с а, триалога а, по Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Преди две седмици се състоя първият триалог между институциите. Преди това Имахме среща на докладчиците в Сянка. Обсъдихме възможността за политически триалог и по време на срещата на докладчиците в Сянка решихме, че сме готови да подкрепим гледната точка на ръководството на Европейският парламент. Тоест, по-конкретно, да не се води политически диалог преди да имаме сигурност за новата многогодишна финансова рамка. Не знаем какви, какви средства ще разполагаме, не знаем какви ще бъдат вноските, така че няма смисъл да обсъждаме тези въпроси. По време на първия триалог аз запознах страните с тази наша позиция и това беше краят на този първи триалог. Продължихме беше решено да продължи работата по техническите трилози. Първият такъв триалог беше състоян вчера. В, в рамките на 3 часа бяха обсъждани компромиси по всички обсъждани точки. И бих искала да кажа, че не бе постигнат голям напредък, но работната атмосфера между двете институции беше добра и ще продължим по-нататък с трелози по техническите въпроси. На 11 март ще бъде следващата такава среща. Не сме имали до сега политически диалог. Вече, както казах, няма да имаме политически трелоги преди приемането на а, многогодишната финансова рамка. Днес МФР ще бъде обсъждана на срещата на върха. Тоест, преди да знаем какви ще бъдат числата и дали ще можем да от... изпълним всички поети ангажименти. Искам също да ви информирам, че изпратихме писмо до комисията, в което искаме да представи уместни предложения за как ще продължат по-нататък, как ще продължи по-нататък работата, обаче не сме получили отговор все още. Ние трябва да сме готови за всяка вероятна възможност, за всички възможности. Това е позицията на ръководството на парламента. А, значи, а, трябва да видим какво ще каже комисията за продължаването на работата по фонда за приспособяване към глобализацията. Благодаря. А сега а, да одобрим протоколите от предишните заседания. Ако няма възражение, смятаме, че протоколите са приети. Четвърта точка от дневния ред. Дух Фърсо. Засилено сътрудничество между публичните служби по заедостта. Давам думата на докладчика. Не виждам дали е тук. Ако той не е готов, може би някой от докладчиците в сянка би искал да докладва. Госпожа Тонс. Благодаря, госпожа председател. Ще говоря от името на докладчика, който за жалост не може да бъде тук днес. Като разгледаме измененията, е, има съгласие между политическите групи за продължаване на мрежата. Тя допренесе много добавена стойност за страните членки, успя да се приспособи също така към реалностите пред които са изправени публичните служби по заетост. Независимо от това, може нещата да се подобрават и от тук нататък. Мрежите сами могат да решават насоката, в която ще се развиват. И много докладчици са съгласни с това. Не трябва да включваме прекалено много в тези мрежи. Бяха подчертани три пункта. Нуждата от професионално образование, със специалност за нуждите на бизнеса, възможностите и предизвикателствата на цифровизацията, предоставяне, задоволяване на нуждите на европейският трудов пазар. Е, НП възрази срещу измененията, внесени от зелените по отношение на постоянното съществуване на тази мрежа. И този въпрос ще бъде обсъден от срещите на докладчиците в Сянка в бъдеще. Благодаря.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 и оказаната подкрепа. Много от нас са на мнение, че мрежите от публичните служби ще продължат работата си в сътрудничество с социалните партньори, другите институции и е, образователните служби, за да може да разменяме информация и последователно да задоволяваме нуждите на пазара на труда. Много важно е също така да имаме възможност да подкрепяме хората с увреждания. Също така, когато става дума за цифровизацията, много важно е да се възползваме от нейните възможности, които прехода към цифровизация предлага. Бих искала да се придържам към предложенията на комисията по отношение на периода, през който ще действат тези мрежи. Благодаря. Obrigada. Passo agora a palavra à Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, тези служби са много важен инструмент, които имаха положително отражение върху европейските граждани. Ето защо е уместно да се продължи засиленото сътрудничество между публичните служби по заедостта до 2027. Много е важно да се реформират и променят тези служби, защото в много някои държави членки те не са добри и не осигуряват нужната подкрепа нито на работодателите, нито на работещите. Е, по тази точка съм внесла изменение, друго изменение е свързано с цифровизацията на службите. Целта е да се е, улесни търсенето. По този начин се гарантира две неща. Първо, по-добро функциониране на службите. Второ, максимална прозрачност. Освен това, смятам, че е изключително важно да се обменя опит и добра практика между службите, така че най-добрите да помогнат на унези, които изостават. В заключение искам да припомня, че мрежата на публичните служби по заедостта трябва да бъде в подкрепа на политиката за труда, без да ограничава или да бъде в ущърп по някакъв друг начин на дейността и правомощията на държавите членки. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчика в сянка от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да изразя своето удовлетворение от колективната работа по тази тема. Тя изглежда техническа, но е от особено значение за нашите граждани. Аз мисля, че координацията между публичните служби по заедостта е много важна. Трябва да се работи по добрата практика, по обмена на опит. От е, името на зелените съм внесъл изменения за равенството на половете, потребността от осведомяване, информационна кампания сред гражданите за екологичния пренос. Преход, този преход ще осигури добри работни места на гражданите. Също така трябва да се осигурява помощ за безработните и за унези, които са изпаднали в затруднения във всички региони. Мисля, че като цяло има 60 изменения и разискванията между нас ще дадат възможност на господин Пицаро да формулира приемлив компромис аз виждам, че срока за мрежата на публични служби по заетостта е тема за размисъл. Частният сектор се организира на трайна основа. Смятам, че това трябва да стане и в публичните служби. Тук не става дума за това да се дава на органите правомощия да дават оценка, а да се осигури едно трайно сътрудничество, което е полезно за всички. Разговорите между нас ще продължат. Е, много съм доволен от разговорите с докладчика и докладчиците в Сянка и се надявам, че ще успеем да разработим един текст, който да е в интерес на нашите граждани. Благодаря, уважаеми колега. Сега думата на колегата от ЕКАРЕ Беата Шидло. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. След като прочетах всички изменения, имам няколко коментара. Най-вече във връзка с първата част – която е твърде обща. В е, някои изменения се говори за правомощия, които са в е, изключителните правомощия на държавите членки, като обучението. Или пък е, има и изменения, които излизат извън обсога, обсега. То имам предвид здравеопазването, зеления курс и така нататък. Ние предвиждаме определен срок и няма и ако нямаме краен срок, ще можем по-добре да оценим дейността на мрежата. Има изменения, които са свързани с зеления курс. През следващите няколко години зеленият пренос ще бъде в центъра на нашето внимание, само че това не бива да бъде единствения фокус на работа на органите, на обществените органи. Някои е, изменения имат, е, предвиждат е, разширяване на обхвата на дейност на тези органи. Е, говори се и за сътрудничество с е, трети страни. Подобна политика обаче е в е, правомощията на държавите членки. Държавите членки са тези, които решават с кого да си сътрудничат и по какъв начин. Благодаря ви. Не виждам Костас Авенитис. Той е докладчик от името на Обединената левица и за това сега ще дам думата на докладчика. Съжалявам, че започнахме пред вас, без вас, но дневният ни ред е доста натоварен. Благодаря, госпожо председател. Е, искам да ви се извиня за това, че закъснях. Е, искам също така да благодаря на всички за проявения интерес към този доклад. Бяха внесени 60 изменения, които отразяват интереса към доклада. Някои от тези изменения е, подобряват качеството на доклада. Е, има и такива, с които не съм съгласен но пък те са повод за по-задълбочен дебат по темата. Някои изменения имаха за цел да актуализират дейността на публичните служби по заетостта, за да могат те да работят в съответствие с новите реалности. Ние искаме да насърчаваме равенството на половете, което за нас е много важна тема интересен въпрос за наше дългосрочната безработица и работниците с увреждания. Разбира се, ние споменаваме и ев... стълба за европейски социални права и целите за устойчиво развитие. Аз не смятам, че ние трябва да забравяме целите заложени в договорите на Европейски съюз, пълна заето, социален напредък и, хоризонтал, и хоризонталния характер на политиката за заетост на Европейския съюз. Това трябва да имаме това предвид, когато говорим за модернизация на публичните служби, която е необходима с оглед на новата среда, в която има технологични промени и цифровизация. 59 изменения отразяват тези идеи, въвеждат различна формулировка. Има няколко въпроса, които се оказват най-чувствителни. На първо място това е ролята на парламента в самата мрежа. Мрежата се подновява от парламента на всеки 7 години. Това е един вариант или пък да бъде постоянна структура. Ние смятаме, че би било най-уместно парламентът да има активна законодателна роля, а не да бъде просто пасивна страна, която от време на време излиза със становища. На тази цел се обслужва най-добре, като се запази законодателната функция на парламента. Следващият въпрос е свързана с взаимодействието между мрежата на службите по заедостта и трети страни. Този въпрос ще придобие особена актуалност, когато Великобритания напусне окончателно Европейския съюз. Този въпрос, към този въпрос има различни подходи. Подход, от който ние имаме нужда, е балансираният подход, който да отчита бюджетните ограничения. Само, че искаме това сътрудничество да се осъществява тогава, когато това е възможно. Обедени сме, че парламент, в парламента има широка подкрепа за мрежата и мисля, че докладът е балансиран и отразява, доколкото е възможно, становищата на всички членове на тази парламентарна комисия. Благодаря. Сега ще дам думата от името на, не, на независимите. Въпросът за сътрудничество между службите е безспорен. Става дума за обмен на добра практика и подобряване на услугите за гражданите, търсещи работа. Споделям казаното от докладчика. Аз внесох изменения, с които възнамерявам да подчертая два аспекта в настоящия деликатен етап на Европейския съюз. Подсилването на сътрудничеството между службите не е само цел. Е, той е в съответствие с целта за социален напредък и пълна заетост. Също така трябва да споменем и зеления курс. Всички политики на Европейския съюз са призвани да дадат своя принос – Всъщност, като се реализира зеления курс, ние ще осигурим пренос към нов модел на производство и потребяване, но най-вече става дума за справедлив преход за всички. Нашите предприятия ще имат възможност да се променят в съответствие с новите егоични параметри, без да се загуби нито едно работно място. Никой не трябва да, бъде, да се почувства изоставен Председателката моли а, ораторката да забави темпото. Винаги, да, извинявайте, а, винаги ме стресира ограничението във времето и никога не знам минута ли е, минута и половина ли е. И така, реализирайки тази политика, може да се осигури положителен ефект за нашите граждани и мисля, че в Европейския парламент ще, останем, ще сме с чувството, че сме си свършили работата. Ако никой друг не иска думата, ще дам думата на Европейската комисия. Господин Стефан Нелсън. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика и докладчите в сянка. Няма какво особено да добавим. Всички тук свършиха чудесна работа. Оценяваме това, че е, за вас е, мрежата на публичните служби по заетостта е важен инструмент. Искам да подчертая, че това не е мрежа, която се председателства от Европейската комисия. Тя се председателства от самите публични служби по заетостта тя, тази мрежа е инструмент, който подпомага на службите да прилагат на практика онези политики, по които вие като законодатели взимате решение, като младежката гаранция, като изпълнението на Европейския социален фонд и така нататък. И с непрекъснатия обмен на опит резултатите се подобряват. Много са положителни сигналите за цифровизацията, за връзката с зеления курс и много другите изменения. Може би по въпроса за сроковете Разбира се, срок, сроковете са свързани с бюджета. Няма планове мрежата да, съществуването на мрежата да се прекрати. С законодателите през 2027 година ще вземат решение за актуализация на мрежата по международното сътрудничество. То вече се осъществява. Ако прекалено подчертаваме този факт, можем да, може да създаде впечатление, че това е международен орган. И тук трябва да сме внимателни. Като цяло искам да ви благодаря за чудесната работа. Благодаря. Благодаря. Докладчикът има ли нещо да добави? Ако няма, благодаря на всички докладчици в сянка и на докладчика. Припомням ви сроковете по това досие. Крайният срок за внасяне на измененията бе 30 януари. Бяха разгледани измененията днес в комисията ни. Ще гласуваме по тях на 26 март. Сега пристъпваме към електронните гласувания. Първият текст е Европейският семестър за координация на економическите политики, аспекти свързани с заетостта и социалната политика в годишния обзор на растежа за 2020. На един момент. Queria fazer um, um, uma comunicação. Neste momento há преди това, нека ви направя едно съобщение. В момента в групата Обнови Европа има две свободни места, които не могат да бъдат запълнени от заместници. В момента има 53 членове в комисията ни, но не може да има 55 гласа. Гласуваме компромисно Б за, против, въздържали се, приема се. Компромисно А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно С. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Извинявайте, приема се, извинява се председателката. Искате ли да проверим? Компромис Н. Компромисно Н. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно е за, против, въздържали се. Нека проверим. Excuse me, please repeat. Може ли да повторите по кое компромисно изменение гласуваме? Компромисно изменение е. Еврим за втесел. Моля, гласувайте. Извинявайте. Гласуваме по компромисно изменение Е. Правим електронна проверка. Houve uma confusão. Sim, podem verificar. Извинявайте, явно има объркване. Ще направим електронна проверка по компромисно изменение Е. Няма нужда да питам кой е за и кой е против. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно Д. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно F за, против, въздържали се, приема се. Изменение 156, първа част за. Против. Госпожо председател, тъй като има забавене при превода, когато говорите народния си език, моля да позабавите малко темпото, защото ще се объркваме иначе по време на гласуването. Председателката благодаря. Ще се опитам да говоря по-бавно. Гласуваме по изменение 156, първа част. Допълнително гласуване по компромисно F за, против, въздържали се, приема се. Компромис G. Компромисно Г за, против, въздържали се, приема се. Компромисно хаш за, против, въздържали се, приема се. Компромисно и за, против, въздържали се, приема се. Изменение 188, втора част. Това е допълнение към компромисно изменение и за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Гласуваме електронно по изменение 188, втора част. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно J. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно L. За. Против. Въздържали се. Нека проверим електронно. Гласуваме електронно по компромисно изменение L. Моля, гласувайте. Жато todos votaram? в votação está encerrada. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение КА за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно изменение К за, против, въздържали се. Приема се. Компромис е. Компромисно изменение М. Компромисно изменение М. За, против, въздържали се, приема се. Култ 5 за. За. Нека започнем от начало. Култ 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Компромисно АКУ за, против, въздържали се, приема се. Компромисно О за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Р. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно П. Компромис Компромисно изменение П. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно Q за. Que em português. Компромисно изменение Q, като в Куентин. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Гласуваме електронно по компромисно изменение Q. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Извинявайте, казва председателката, отхвърля се с два гласа разлика. E e Изменение 183. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. Гласуваме електронно по изменение 183. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 127 отпада. False 131. Emenda е, 131. Е Изменение 131. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно Т. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно У за, против, въздържали се, приема се. Компромисно В за, против, въздържали се, приема се. Изменение 281 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно W за, против, въздържали се, приема се. Компромисно АТ за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Хикс за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Y за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Z за, против, въздържали се, приема се. Изменение 322, втора част за, гласуваме по изменение 328, втора част. Това е допълнение към компромисно изменение Z. За, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Гласуваме електронно по изменение 328, втора част. Е, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно АЦ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 320, втора част за, против, въздържали се. Нека проверим. Гласуваме електронно по изменение 320, втора част. Край на гласуването. Отхвърля се. Трябва да повторим гласуването ли? Vamos repetir. emenda 320. E Нека повторим гласуването. Изменение 320, втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 338 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 339 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно АА за, против, въздържали се. Приема се компромисно АБ за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно АД за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно АЕ за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към позоваванията. Едно за, против, въздържали се, приема се. Две. Две, 4, 14 идентични за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. Компромисно А Хикс за, против, въздържали се, приема се. Компромисно А Хаш за, против, въздържали се, приема се. Компромисно А И за, против, въздържали се, приема се. Компромисно А, Джей, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно АК за, против, въздържали се, приема се. Компромисно А, В, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно АЛ за, против, въздържали се, приема се. Компромисно АМ за, против, въздържали се, приема се. Компромисно АН за, против, въздържали се, приема се. Компромисно АС за, против, въздържали се, приема се. Компромисно АО за, против, въздържали се, Приема се. Компромисно АП за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно АУ за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно АЗ за. Против. Въздържали се. Приема се. компромисно АВ за против, въздържали се, приема се. Изменение 90 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно А Y, за, против, въздържали се, приема се. окончателното гласуване. Ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Felicitações à relatora Clara Dobrev. Muito Поздравления за докладчицата Клара Добрев. Преминаваме към следващото гласуване. Стратегия на Европейския съюз за хората с увреждания за периода след 2020. 5. Quem Компромисно 5 за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. 149. A votação está aberta, já todos votaram. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 150 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. втората част на 295. Против. Въздържали се. Приема се. Седми компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 24 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 225 за, против, въздържали се, приема се. 223, 233, приема се. 234 за, против, въздържали се, отхвърля се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. Втората част на 2-2-3 за, против, въздържали се, приема се. Двеста четиридесет първи за против, въздържали се, приема се. 2, 4, 2. за, против, въздържали се, приема се. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. 257 за, против, въздържали се, приема се. 259 за, против, въздържали се. Приема се. 262 за, против, въздържали се. Приема се. 11 компромис за, против, въздържали се. Приема се. 272 за, против, въздържали се. Приема се. 12 компромис за, против, въздържали се. Приема се. Втората част от 275 и 276, 277 и 278 за, против, въздържали се, нека проверим. Това е втората част на 275, 276, 277 и 278. Гласувайте електронно, ако обичате. Край на гласуването. Приемат се. имаме а, значи, препревод и има известно забавене във времето. Много трудно е да се намери номерът на а, гласуваното изменение. За, значи трябва да се чудесно работите, но ако обичате малко по-бавно, за да се а, отчете таймлагът. Благодаря, съжалявам, казва председателката. 286 за, против, въздържали се, отхвърля се. 288 за, против, въздържали се, отхвърля се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. 13 компромис за, против, въздържали се, Приема се. Мис 16 е компромис. Компромис 18 a favor. 18 компромис, поправя се председателката. Благодаря. Приема се. Сега 16 компромис за, против, въздържали се. Приема се. 305 за, против, въздържали се. Приема се. 307 за, против, въздържали се. Приема се. 411 за, против, въздържали се. Хвърля се. 15 компромис за, против, въздържали се, приема се. 298 изменение за, против, въздържали се, приема се. Първата част на 326 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка ли? Добре. 326, първата част, електронна. Гласуваме. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Първата част на 325. За, против, въздържали се, Приема се. 14 компромис за, против, въздържали се, приема се. 338 и 340 идентични за, против, въздържали се, приемат се. 354 за, против, въздържали се, приемат се. 310. Първата му част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Нека проверим. Значи, втората част на 310 то изменение. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 308 по първата част за против въздържали се приема се втората част за против въздържали се приема се 356 за, против, въздържали се, приема се. 17 компромис за, против, въздържали се, приема се. 360 за, против, въздържали се, приема се. 21 компромис за, 21 компромис за, против, въздържали се, приема се. 19 компромис за, против, въздържали се, приема се. 375 за, против, въздържали се, приема се. 376 за, против, въздържали се, Приема се. 22 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 380 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 381 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но проверяваме. Значи електронна проверка по 380 и първи изменения. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 20 компромис за, против, въздържали се. Приема се. 412 за, против, въздържали се. Приема се. 413 за, против, въздържали се, приема се. 414 за, против, въздържали се, приема се. 416 за, против, въздържали се, приема се. 425 за, против, въздържали се, приема се. Следващото пада. 427 за, против, въздържали се, приема се. 428 за, против, въздържали се. Проверка за 428. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 429 за, против, въздържали се, отхвърля се. 630 за, против, въздържали се, приема се. 632 за, против, въздържали се, приема се. 634 за, против, въздържали се, приема се. 410, 445, 447, които са идентични. Гласуваме ги заедно за, против, въздържали се. Няколко изменения гласуваме ги заедно. 410, 445, 447, 448, 456. Те са идентични, ги гласуваме заедно, анблок. Кои са, кой е за? Можем ли а, по 445 да гласуваме отделно? Те са идентични тези изменения. You can go uh, on voting. Thank you. Estamos a votar estas emendas como um, um, com, com... Гласуваме по тези изменения анблок. Заедно. За, против, въздържали се, приемат се. Четиристотин за, против, въздържали се, приема се. 454 и 462 те са идентични. За. Против. Въздържали се. Приема се. 455 за. Против. Въздържали се. Приема се. 458 за. Против. Въздържали се. Приема се. 661 за, против, въздържали се, приема се. 665 за, против, въздържали се, приема се. Сега минаваме към съображенията и позоваванията. Трето изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. 4, 5 и 6 гласуваме заедно. За, против, въздържали се. Приемат се. Девето, 28 гласуваме заедно. Те са идентични. За, против, въздържали се. Приемат се. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. 11 пада. Стигаме до 26, 27, 42, 51, 52 и 53. Гласуваме ги заедно, тъй като са идентични. 26, 27, 42, 51, 52, 53 за, против, въздържали се, приемат се. Още един, един път имаме 29, 30, 49, 57, 58 и 65. Гласуваме ги заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 21. За, против, въздържали се. 42. За, против, въздържали се. Да проверим. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се.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 41, 43, 44, 45 и 46 и 47 гласуваме блок за. Против, въздържали се. Приемат се. 55 за. Против, въздържали се. Приема се. 56 за. Против, въздържали се. Приема се. 59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 78 изменение. За, против, въздържали се. Приема се. 23 компромис. За, против, въздържали се. Приема се. Втори компромис. За, против, въздържали се. Приема се. 84 за, против, въздържали се. за, против, въздържали се. Приема се. 88 за, против, въздържали се. Нека проверим 88 електронно гласуваме. 88. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 89-то за, против, въздържали се. Приема се. Трети компромис за, против, въздържали се. Приема се.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 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, приема се. 106. Поправя се председателката. 108 за, против, въздържали се.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 Приема се. 125 за. Против. Въздържали се. Приема се. 100, 126 за. Против. Въздържали се. Приема се. 128 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. 128. Гласувайте, моля. 128. Всички гласуваха. Край на гласуването. Отхвърля се, тъй като еднакъв брой гласове са за и против. 129 за, против, въздържали се. Проверка. 129 проверяваме. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 131 за, против, въздържали се. Приема се. 132 за, против, въздържали се. Приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се.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 138 за, против, въздържали се. Приема се. И сега гласуваме по окончателния документ с направените изменения. Гласувайте, моля. Край на гласуването.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 Започваме да гласуваме. Изменение едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2. За. Против.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 Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Изменение 10. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. И изменение 11. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. 11 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Тринайсет. Част едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Втора част на изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 за. Против. Въздържали се. Да проверим. 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И изменение 15. За. Против. Въздържали се. Не видях много ясно, затова нека да проверим. 15-то изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 10. Измерение 24. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. Стигаме до гласуването на 28 изменение, но само на втората му част. Гласувайте. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме резолюцията в пълния вид. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Благодаря на всички докладчици по досиетата. Председателката благодари на преводачите. А, може би вървях малко бързо, но това е първото заседание, което председателствам. Освен това съм нов депутат. Някои неща ще трябва да поработя върху някои неща. В 11 часа ще започне заседанието на координаторите.